Така, добър ден на всички, уважаеми госпожи и господа. Е, искам да кажа добре дошъл на нашия гост, министъра. Един момент. казах на министър, че обикновено започваме в 15 часа, но днес изтеглихме началото за 14.30, така че можем да си позволим малко закъснение, но въпреки това, нека веднага кажа, добре дошъл на нашия гост в качеството му на негов председател на съвета на министрите на земеделието в рамките на румънското председателство. Искам да обърна внимание на една промяна в дневния ред на нашето заседание. Няма да има заседание на координаторите, като първоначално бе съобщено. И след това имаме десета точка, обмен на мнения с представител на комисията относно положението на пазара с цитрусови плодове ще изразменим местата на точка 10 и точка 9. ще се срещнем с представител на Генерална дирекция земеделие, който ще говори за развитието на търговските преговори в областта на земеделието, т.е. точка 9 става 10. Имате ли е, предложения и коментари? Господин, господин Хауслин, имате думата. Господин председател, искам да направя възражения за краткосрочната отмяна заседанието на координаторите. Бяхме обърнали внимание, че имаме много неща да си говорим във връзка с работата по новата ОСП нямаме нито план график за работа, нито изглежда, знаем как ще се обобщат нещата и, и така не можем да продължаваме. При това темпо няма да успеем не може. За това, е, ако искаме да постигнем резултат по ОСП, където не знаем дори кога ще има гласуване? Исках да поставя този въпрос на заседанието на координаторите. Така не може. Неколегиално е получаваме документи часове преди заседанието. Така не може да се работи добре. Е, исках да поставя въпрос е, не в открито заседание, не пред еврокомисаря утре или нещо друго а, трябваше да решим въпроса на заседанието на координаторите. Съобщете, а, моля да проведем това заседание, за да а, се разберем как ще работим. Това не е въпрос, който вие решавате по ваше осмотрение. Трябва в съответния форум да се вземе това решение. Не можем да продължаваме по този начин. Председателят. Благодаря. Господин Фланиган, е, е, изразявам съгласие с преждеговоривши и смятам, че е пределно ясно, че не използваме, необходи, не, не, не използваме необходимото време, няма да постигнем добър резултат. Няма да е същия. И, и е, трябва да обърна внимание, че на заседание с докладчиците в Сянка, чуваме от докладчиците, трябва да се обсъди с политическата група преди решим това и онова и решават на своя глава идеята, че повечето не могат да участват. А, говори се, сякаш няма да има заседание на координаторите. Избрани сме за да представляваме хората, които са ни избрали и не може да блокираме работата, да не става повторение на ситуацията с мълчанието мълци, католическото мълцинство в Северна Ирландия. Не мисля ще да възпроизвеждаме този модел и тук. Председателят, благодаря. Господин Дес, благодаря, господин председател. Не се случва толкова често да съм на едно мнение с колегите Хойслинг и Фланеган. Този път обаче ще го сторя. Спешно е необходимо да проведем заседание на координаторите. Трябва да решим как ще продължим с съвета и не съм никак съгласен да се отлага заседанието, без да бъдем предварително уведомени още повече. Благодаря. Госпожи и господа, Поставени бяха няколко въпроса. Проведохме консултации с координаторите за това кога да проведем заседание. Можем ли да го проведем днес? Знаете, че на 29 ти е, има целодневно заседание за реформите на ОСП и ще проведем дебат по този въпрос. След това се проведе писмена консултация с координаторите и мнозинството реши, че няма необходимост от заседание, тъй като на 29 ще имаме на разположение цял ден. Това е причината за решението. Сега, що се отнася до темпото, с което работим, то е зависи от процеса на работата и хода на работите по реформата. Нямаме възможност да обсъждаме надълго и на широко както, например, по отношение на екологична, реформата в екологичното земеделие. Работата предполага да приключим някои етапи и трябва да изпълним задълженията във връзка с края на мандат. Това налага да ускорим работата, така че това наложи и това решение. Благодаря. Аз се питам кои координатори поискаха да се отложи заседанието на координаторите, тъй като три групи изразиха мнения и всички бяха в подкрепа на заседание, така че не знае каква консултация сте провели и кои са координаторите, които не искат такова заседание. Так. Да. Е, добре. Проведе се писмена процедура за координиране на становищата бе поставен въпроса, който обсъждаме и се оказа, че има известни проблеми, включително и с времето. И съдейки по реакцията и броя на изказаните мнения, стигнахме и до това решение – ако координаторите не могат да участват и предварително заявят това, господин Капуто, благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че и аз съм малко изненадан. Може би заради съобщението е, че от заседанието отпада в последния момент. Както казаха и колегите, трябва да проведем максимален брой заседания. Може би има някакво недоразумение, може би е съобщено, че няма теми за обсъждане и тогава няма смисъл да се насрочва и провежда заседание, ако нямаме какво да обсъждаме. Но във всички случаи трябва да наваксаме. Е, и трябва да проведем дискусия в съответния кръг. Председателят. Уважаеми колеги, аз не вземам на своя глава решение за заседание на координаторите, без да консултирам с тях. То мнозинството от тях изрази това желание. Не става дума за някаква моя приумица. Ако държите да проведем заседанието, може, но броя на дадените отговори беше ясен. Това беше причината за решението. Благодаря ви. Но на следващото заседание можем да обсъдим подробно този въпрос. Не мисля, че има нещо толкова поверително, че да го обсъждаме само сред координаторите. Координаторите можем да го обсъдим и в комисията. Господин Фланиган. Не съм, не ми е приятно да ме смятат за идиот. Е, колегата Сандра попита, кои координати така по, поискаха да не провеждаме заседание, защото до сега чуваме само изказвания на обърк хора, които са изненадани, че се отлага заседанието. Е, не ни смятайте за по-глупави, отколкото сме. Уважаеми колега, казва председателят. Вие искате да е, знаете кой е изказал едно мнение или друго. Аз не съм се интересувал кой какво е поискал. За мен въпросът е да има ли заседание или не. Мнозинството изрази своето мнение и тъй като няма да има мнозинство, няма да има, не, нямам необходимото мнозинство за, за провеждане на заседание. Аз така не съм питал дали, дали да няма заседание. Зададох въпроса. В състояние ли сме да проведем заседание и мнозинството изрази това мнение. И това е резултата. Не става дума за това да възпрепятстваме работата. Ако някой не отговори, значи отговор от съответното лице няма – господин Андрю. Е, е, извинявайте, но по отношение на координаторите има координатори от НП, които искат заседание, други, които казват е, да, други и от зелените, и от Гуе,дни казват да, други казват не защото мандата свършва и е жалко повечето колеги да не искат заседания. Каква е причината? Аз искам да знам как се е взело това решение? Не е моя работа, работа е на председателя, но ако въпросът ще се решава на техническо ниво, това е проблем и си позволявам е, да настоявам за това, че е, не бива да създаваме такива тревоги за всички нас в края на мандата. Председателят, уважаеми колеги. Проведени бяха консултации от секретариат, чрез секретарията от мое име. За това ще дам думата на ръководителя на секретарията, за да ви обясни той лично. Памела, благодаря господин председател. Разбирам вълнението, но искам да обърна внимание, че аз още през есента ви казах, че трябва да направим план график за ОСП, за да постигнем резултат. Нямаше гласуване. Отлагаме от заседание на заседание и мисля, че следващата седмица във вторник трябва да свикаме заседание на координаторите. Имаме заседание на Агри и тогава координаторите и тримата докладчици трябва да дискутират и да гласуват. От 4 месеца чакам а, да се внесе яснота по въпроса. Мисля, че е крайно време. Господин Андрю? Андрю? а, една доб, добра вина за координаторите. Аз а, вече не съм координатор, защото смених политическата група на последното ни заседание. Дано това даде някакъв път към решение, но искрено се, се надявам, че така няма да продължаваме. Председателят, благодаря, че разведрихте атмосферата, колега. Сега Филип от секретарията. Вижте, положението е доста деликатно. Има недоразумение. Аз пис, ще, писах, ще ви опиша съвсем точно, ясно какво стана. Процедирахме както обикновено, възлага се задача на секретарията, е, за да бъде отправен въпрос до координаторите за вземане на различни решения, становище, позиции и така нататък. И заедно с моите колеги ние разбрахме, че има само едно оперативно решение, което трябва да се вземе и това е а, графика за заседанията за трета, във второто полугодие. Решение, което може да се вземе чрез писменна процедура и за това докладвахме на председателя. Това е положението. Трябва ли да има или не заседание на координа... координаторите и после по инициатива на председателя наистина проведохме консултация с координаторите. Изпратихме съобщение <clears throat> в смисъла, който ви изложих и след тази консултация им получихме три отговора от групата на зелените за провеждане, групата на ГОЕ и, и от и от НП. Другите политически групи, доколкото ми е известно, не отговориха това представихме на председателя и на тази основа бе предложено да се отложи заседанието на координаторите. Друг момент, който натежа на везните, беше, че следващата седмица на 29 ти Редовното заседание на комисията ще бъде посветено изцяло на реформата на ОСП, състоянието на досието, напредъка в реформата на ОСП и като преценихме, необходимо ли е наистина да провеждаме още един дебат за ОСП в координаторите, и така решихме. Другата седмица обаче държа да подчертаем заседание на комисията при открити врата, публично заседание, а не на координаторите. Това е което аз имам да кажа от името на секретарията. Председателя. Аз изпратих едно експресно искане да се проведе писмена консултация. Не исках това решение да го взимам само аз. Исках координаторите да вземат решението и ето защо секретарията проведе такава писмена консултация. Моля всички да се въздържат от обвинение към мен самия. Не ме обвинявайте в нежелание да провеждам срещи на координаторите. Аз много обичам тези срещи. Не става дума за липса на време или воля. Искаме да изслушаме е, господин министъра. Имало недоразумение, няма какво да се караме. Друга ще е процедурата. Но графика за работа не може да се обсъжда в публично заседание тук. Това трябва да се дискутира с координаторите и докладчиците. И съм съгласен с господин Мюлер да предвидим заседание на координаторите другата седмица. Трябва да говорим за план графика на работата. И това е тема, която ще отнеме повече от 5 минути и трябва да имаме яснота. Затова моля, хубаво да не е днес, но другата седмица не може може другата седмица да публично да обсъждаме как ще работят съответните докладчици и така нататък. Това трябва да стане при закрити врати в наш кръг. Е, Председателя. Бих е, искал да дадем възможност на министъра да направи своето изказване. Надявам се, че ще е възможно да проведем заседание на координаторите съвсем скоро. Заседание, което не е било предварително договорено. Надявам се, че ще се намери време за нещо подобно. На следващо място искам да кажа, че сме дебатирали по този въпрос не веднъж. Не съм сигурен дали трябва да преповтаряме отново и отново това, което сме казвали. Дебатирали сме, определяли сме графици, Знам, че никак не е лесно да се работи. Шапка свалям на докладчиците и на всички, които ги подпомагат. Не мисля обаче, че трябва да продължаваме да дебатираме по тази тема сега. Обръщам се към министъра. Ще му дам думата да се обърне към нашата комисия. Сигурен съм, че направената току-що дискусия не е била неприятна за министъра. Нямаме нищо тайно. Ще има дебати и в съвета съвсем скоро. Искам да кажа, между другото, че тук имаме 20 езика, от които има превод на днешното заседание. Искам да приветствам с добре дошъл господин министъра. Той има много голям опит. От 2004 година е министър, бил е и заместник министър. От много дълго време работи по кохезионната политика, по въпросите на солидарността. Занимавал се е много с ОСП, с многогодишната финансова рамка. Тези теми винаги са го вълнували. Вероятно, господин министъра знае, че има някъде около 7000 изменения. Аз съм сигурен, че самия министър ще спомене каква е ситуацията. Извинявам се. Извинявам се наистина за това, че се наложи да говорим дълго по въпроси, които са свързани с нашата вътрешна организация, но такъв е живота. Моля да простите. Няма какво да добавя, казва министър Дея. Опита, който съм натрупал, ми позволява да дам своя принос към дебата по свой собствен начин. Естествено. Благодаря, господин председател. Адам, уважаеми членове на Комисията по селско стопанство, уважаеми депутати, за мен е привилегия и щастие да съм тук сред вас и да представя приоритетите на румънското председателство. Искам да предам поздрави от страна на румънските фермери. Те извлякоха и продължават да извличат голяма полза от общата селско-стопанска политика. Вие отговаряте за тази политика и ще продължавате да отговаряте и за следващия период до 2027 година. За Румъния сега е важно време. За първи път председателстваме съвета на ЕС. Предстои динамичен период, предстоят важни събития, които ще формират Европейския съюз от тук нататък. Ще положим всички усилия, за да бъдем честен посредник и за да придвижим европейския проект напред. Срещата на върха в Сибио на 9 май 2019 година ще бъде една повратна точка за бъдещето на Съюза. Очакваме да имаме един по-сплотен, по-демократичен съюз. На тази среща ще имаме възможност да обясним на гражданите какви решения са взимани от Съюза и какви реформи са необходими, за да може Съюза да се придвижи напред и за да може европейския проект да бъде консолидиран. Ние като председателство искаме да поставим ударението върху гражданите. Искаме те да разберат повече за европейския дневен ред, да разберат какви са резултатите от общите ни усилия в служба на гражданите качеството си на председател на съвета Румъния ще работи за да постигне конкретни резултати с цел всички да могат да извлекат полза от един наистина мощен и сплотен съюз. Нашето председателство ще заложи най-вече на сплотеността на гражданите, на регионите, на държавите членки. В сърцевината на нашата работа ще бъде сплотеността, кохезията. Нашите приоритети са в четири области. Европа на сближаването, Европа на сигурността, Европа като глобален играч и Европа на общите ценности. В първата област основната ни цел е да има нас сплотена Европа, Европа, която да се радва на устойчиво и еднакво развитие за всички граждани, за всички държави членки. Искаме да увеличим конкурентоспособността, да намалим разликите в развитието, да подобрим социалния напредък, да подобрим свързаността, да имаме една наистина стабилна промишлена политика и така нататък. На второ място, втория стълб на нашето председателство Европа на сигурността. Искаме да живеем в една по-сигурна Европа, с по-голяма сплотеност между държавите членки, за да можете да са по-добре подготвени спрямо заплахите за сигурността, които идват отвън. Искаме да подкрепим инициативите на координация в тази област. На трето място, в областта Европа като глобален играч, искаме да консолидираме глобалната роля на Европа, като се е, стремим към една глобална стратегия, като гарантираме необходимите ресурси на ниво Европейски съюз, като дадем тласък на политиката на разширяване и политиката на добросъседство, като изпълним и международните си ангажименти. Що се отнася до четвъртия акцент в нашата програма, насърчаване на солидарността и кохезията в Европейския съюз, ние искаме да Работим срещу дискриминацията, за създаване на равни възможности за всички, за мъжете и жените еднакво. Искаме да подобрим участието на гражданите в европейския дебат. Румънското председателство ще допринесе за разработването на принципите в основата на следващата МФР до 2027 година. Следващия многогодишен бюджет трябва да снабди Съюза с необходимите ресурси, за да изпълним целите си за идните 7 години. На политическо и техническо ниво в Европейския съвет и в сътрудничество с, с законодателите ние искаме да постигнем резултат, краен резултат по отношение на МФР. По голямата сплотеност, е, сближаване между държавите членки е, може би, нашата най-важна цел. Тя ще бъде нещо като хоризонтална червена нишка през всичко, с което се захващаме. 12 години съм бил депутат в е, румънския парламент и знам колко са важни парламентите – аз съм бил член на Комисията по селско стопанство в Румънския парламент. Бил съм председател на тази комисия цели 4 години. Искам да гарантирам, че съм готов да сътруднича с вас, да работя с вас конструктивно и ефикасно, за да може да постигнем колкото се може по-голям напредък в светлината на постигнатото вече от предишни председателства. Подготвил съм един екип, който да ми помага. Искам да благодаря на колегата Кьостингер и на нейния екип за всичко, което те направиха, за да се постигне е, онова, което беше постигнато до сега. Искам да поздравя и теб, Адам, и е, твоя екип, е, всички тук, за прагматизма, демонстриран по време на работата по различните законодателни досиета, тези по които работата вече е приключила и тези по които още не. Надявам се, че ще продължим същия дух, дух на реализъм и прагматизъм. Знаем, че имаме много малко време, за да стигнем до споразумение, за да приключим всички процедури, за да се приеме законодателния текст. Преди европейските избори ще се надпреварваме с времето. Това ще е предизвикателство за всички институции, но аз съм убеден, че ще успеем. Бъдете сигурни, че съвета ще се стреми към добра организация на своите задачи, на работата. Преговорите по реформата на ОСП в контекста и на многогодишната финансова рамка 2021 до 2027 година е основен приоритет за румънското председателство. Искаме да продължим разговорите за упростяване на ОСП, като си има предвид, че по време на самото прилагане на реформата ще трябва да зачитаме и разпоредбите на договора за функциониране на Европейския съюз. Нека да не забравяме, че основната роля на ОСП е да насърчава сплутеността, кохезията и конкурентоспособността на единния пазар. Естествено, ОСП може да стане още по-ефективна. Тя би трябвало да се модернизира. Необходимо е да се гарантира, че и в бъдеще населението в селските райони, нези, които се занимават с земеделие, ще имат добри възможности за осигуряване на достоен поминък. В същото време трябва да гарантираме сигурност на храните, достатъчно добри, достъпни, качествени храни за всички граждани. Трябва да гарантираме освен това устойчивостта и екологосъобразността на европейското земеделие. Нека да не забравяме специфичните характеристики на селското стопанство в различните държави членки. Нека да не забравяме, че има структурни и природни различия между държавите членки. Изправени сме пред много предизвикателства в бъдеще. Всяка държава членка ще трябва да осъзнае какви са нейните специфични страни. Необходимо е да продължим да подготвяме ОСП на бъдещето. И румънското председателство точно по тази причина поставя акцента – върху тази подготовка за бъдещето. Всичко това естествено ще бъде неразривно свързано с преговорите по МФР до 2027 година. Румънското председателство ще работи за улесняване на постигането на консенсус по основната архитектура на ОСП. Целта е да постигнем частичен общ подход по реформата на ОСП, целият пакет, свързан с реформата. Румънското председателство ще организира дебати, чиято цел ще бъде да се идентифицират нови решения и освен това да се окоръжи производството на протеинови култури в контекста на целта на Европейския съюз да стане независим по отношение на производството на протеинови култури. Искаме освен това да продължим да залагаме на сближаването на преките плащания. Искаме да станем свидетели на упростяване и на по-голяма субсидиарност, за да може да имаме стратегия за развитие, която да е по-добре приспособена към отделните държави членки в сърцевината на която и да било ОСП на бъдещето би трябвало да стои смяната на поколенията. Европейските ресурси трябва да се използват по-ефикасно, за да се гарантира наистина смяната на поколенията. Трябва да се спре освен това процеса на обезлюдяване на селските райони. Знаете, че фремерите застаряват, а младите хора напускат селските райони, земеделието винаги е било съществена част от човешкото развитие. Нека да не забравяме, че малките фермери имат нужда от подкрепа, особено в планинските райони. Особено когато говорим за млади фермери, чийто принос към сближаването в Европейския съюз е безценен. Благодарение на дейността на тези хора, всички райони на Съюза могат да станат по-жизнеспособни. биоселското стопанство също ще бъде нещо, което ще ангажира вниманието ни в съвета е, през първата половина на тази година. Без е, биоаспект не можем да постигнем нашите екологични цели, целите свързани с е, измененията в климата. устойчивото развитие на европейското селско стопанство, способността му да е, се справя с предизвикателства, възможността за равен достъп до финансиране за всички държави членки, независимо къде се намират. Всичко това е от съществено значение. Биологичното селско стопанство трябва да насочено към интегриране на резултатите на научната дейност. Трябва, освен това, да се обменят идеи и най-добри практики с цел да се намали прахосването на храни, да се намалят загубите при производството на храни, да се намали загубата на природни ресурси. За да постигнем всички тези цели, трябва да има и работа по регламенти 1305, 1306, 1307, както и 1308. Знаете, повечето от тези регламенти са от 2013 година. Всички те са свързани с общата селско-стопанска политика. Тези регламенти ще трябва на практика да бъдат променени. 13.05 и 13.07 за преките плащания от 2013 година. Тези регламенти имат много важна роля по финансирането на мерките по първия и втория стълб – за години 2019 и 2020. Знаете, че благодарение на тези регламенти се позволява и през 2020 година дори да се прехвърлят средства между стълбовете. Освен това, тези регламенти имат и конкретна цел да се създадат по-благоприятни условия в районите с неизгодно географско положение и особености. Знаете, освен това, че по силата на тези регламенти се предвиждат и проекти на стратегически планове. Румънското председателство получи подкрепата на държавите членки в специалния комитет по селско стопанство и ние изпратихме писмо съобщаващо за това съгласие на господин Шекерски. Директивата за нелоялните търговски практики. Искам да кажа, че в тази област се водеха тристранни разговори. Споразумението беше постигнато през декември 2018 година. Искам да поздравя всички участвали в процеса. Румънското председателство ще вземе всички необходими мерки, за да подготви окончателното споразумение за да може директивата да се приеме преди края на мандата на Европейския парламент. Аз разчитам на сътрудничеството на вас за тази цел. Това е изключително важна директива. Румънското председателство успя да получи съгласие в рамките на специалната комисия по селско стопанство и това съгласие също е предадено чрез писмо на председателя Шекерски. Надявам се, че и процедурата по този нормативен акт ще приключи максимално бързо. Знам, че то е от е, голямо значение за вас, е, то е от голямо значение за фермерите, за всички на пазара, всички, които са замесени в хранителната верига. Идеята е да имаме функциониращи инструмент, за да се спрат едностранните злоупотреби от страна на някои оператори. Необходимо е да има честна, справедлива варига на доставките на храни, за да се гарантира и поминъка на европейските фермери. По отношение на алкохолните напитки, това законодателство е изключително важно. Румънското председателство ще положи всички усилия, за да се приеме регламента преди края на настоящия мандат на Европейския парламент. Искам да кажа още веднъж, че разчитам на вашето сътрудничество. Трябва да се приключат необходимите процедури, за да може този толкова важен регламент да бъде публикуван и обнародван. Знам, че всички вие искате производителите на храни в Европейския съюз всички граждани на Европейския съюз, да се радват на една обща селско-стопанска политика, която хем да изпълнява своите цели, хем да бъде пригодна за бъдещето. Хуманното отношение към животните продължава да бъде важна тема в сектора на селското стопанство. Знаете, че сектора е безценен за економическия растеж в държавите членки и в Съюза. Румънското председателство ще продължи разговорите по темата значими през гранични заболявания. От 2014 година, знаете, имаме затруднения случаи на африканска чума по свинете. Много е важно да се ограничат социо-економическите последици от огнищата на това заболяване на нашата територия. Румънското председателство ще продължи да работи като улесняващ координатор в съвета по темата африканска чума по свинете. Ще имаме и конференция на министрите, която ще бъде организирана в Букуреш точно по тази тема, както и по други заболявания сред животните. Pentru на техническо ниво румънското председателство ще е, разисква общия подход е, за консолидиране на капацитета за превенция в Европейския съюз. Да се прилага по един и същи начин всички държави членки. Ние ще поставим акцент е, върху биологичната сигурност като общ подход за профилактика на заболяванията. Друг проблем се отнася до стратегията за антимикробната резистентност. Румънското председателство ще следва подхода едно здраве, като набележи стъпки за в бъдеще за Европейския съюз. Министерска среща по този въпрос ще бъде организирана в Букурещ. Хуманното отношение към животните ще продължи да бъде от важност за съвета на Европейския съюз. Ние ще направим анализ на препоръките, съдържащите в доклада на Европейската сметна палата, като наблегнем на преодоляването на изискванията, разминаването между изискванията и реалностите. Износът на живи животни ще бъде и в бъдеще важен източник на доходи за селските стопани. Румънското председателство ще продължи разговорите, за да се набележат решения и добри практики за гарантиране на хуманното отношение към животните по време на морския транспорт на животни. През юни ще се разисква този въпрос в рамките на срещата на главните ветеринарни инспектори. Адаптирането към климатичните изменения, устойчивото управление на горите – са въпроси, на които се обръща внимание в Европа и в световен мащаб. Европа има натрупан опит в управлението на горите. Нашият подход ще се базира на идеята за адаптиране на сектора на горското стопанство към климатичните промени, към промените в обществото и за прекратяване на влушаване на състоянието на почвите. Сега има доста секторни инструменти в сектора на селското стопанство, но няма обща политика в областта на горското стопанство като такава. Румъния счита, че горите трябва да са регулирани на равнище Европейски съюз и трябва да има транссекторен подход към тях. Сегашната стратегия за горите до 2020 и тази след 2020 трябва да гарантира синергиите между различните секторни подходи и да интегрира тези секторни политики, които имат отражение върху горите. Правно вързащо споразумение за горите ще допринесе в голяма степен за изпълнение на целите за устойчиво развитие, свързани с програма 2300. Българското и австрийско председателства положиха много усилия за постигане на напредък в процеса Forest Europe. Румънското председателство иска също да предвиди напред тези преговори, за да се стигне до общи стандарти за устойчиво управление на горите в европейски мащаб. Сегашният международен контекст изисква Европейският съюз и държавите членки да действат съвместно, да финализират позицията си за 40-та сетия на форума на ООН по горите, който ще се състои през май на тази година който е много важен. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря сега на ваши въпроси. Председателят. Благодаря ви, господин министър, за този много подробен преглед на това какво възнамерява и какво ще направи председателството. Има дълъг списък от желаящи да вземат думата. Координаторите ще разполагат с по 3 минути, останалите с по 2. Господин Дес ще бъде първият. Благодаря много, господин председател. Сърдечно благодаря, господин министър, за това, че идвате при нас в Комисията по земеделие да представите приоритетите на румънското председателство. Споменахте, че ОСП е, играе, много, играе много важна роля. Смятате ли, че в краткото време, което ни остава, изобщо ще бъде възможно да приключим част от работата? Аз лично смятам, че това е напълно изключено заедно с Пауло де Кастро. През този мандат, мандат участва в изготвянето на досието Омнибус и това отне 14 месеца. Темата е много полезна от ОСП. Не мога да си представя, че в рамките на румънското председателство ще се справим. Според мен все пак трябва да заложим на качество, а не на скорост. Нека следващия парламент приключи досието. В края споменахте и темата за горите. Аз мисля, че тук като от европейска гледна точка трябва да бъдем по-здържани. Това е национална тема. При нас Германия от 70 те години са засадени 1 милион хектара гори. Така че е, горския масив е много по-голям, отколкото преди 30-40 години. Е, това е важна тема с оглед на въглеродния баланс и така нататък темата трябва да остане на нашето внимание. Говорихте за конкурентоспособност в земеделието. Предложенията на Бил Хоган според мен не са много съдържателни по отношение на конкурентоспособността и качеството на производство не съдържат много. Говорите за цените на продукцията. Има много неща, които трябва да се уредят на национално ниво. Това е което имам да кажа на добър час от името на НП. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя министъра за неговото изказване и за приоритетите, които изброи. Не е толкова често да са ясни намеренията на хората. Вие искате да се ускори работата, тъй като става дума за важни досиета, по които се работи. Аз съм съгласен с това, което каза току-що господин Десе. селските стопани искат да имат правна яснота за следващия мандат. Не зная дали този въпрос ще влезе в парламентарната комисия или в пленарна зала. Не зная какво мислите вие по този въпрос относно реформата на ОСП. Вие изброихте много приоритети. Аз споделям това, което вие казахте относно важната роля на младите хора и приемствеността между поколенията. В новото ОСП ние трябва да изградим едно новаторско земеделие, което привлича младите хора. Имам и конкретен въпрос. За разходите по ОСП. Ние трябва да сме много взискателни по отношение на продукти, които се внасят в Европейския съюз. Искаме да се заяви происхода в е, етикетите и това не е просто каприз. Господин Кужмюк, благодаря ви много. Искам да благодаря на министъра, че е тук е, за много деталното му представене на приоритетите на румънското председателство в сферата на общата съскостопанска политика. Както и предходните оратори, аз искам да подчертая, че 6 месеца е много къс период от време. Що се отнася до Европейския парламент, на нас не остават само 3 месеца, тъй като ще приключим работа към края на месец април. За това времето ни притиска. Министърът спомена, че един от четирите съществени приоритета е Европа на сближаването и кохезията раз... и примахване на разликите в развитието между отделните държави. Министърът знае, че Румъния вече има 12 години опит като член на Европейския съюз. Полша има 15 години такъв опит. Що се отнася до директните плащания, има огромни разлики. Има предложения да бъдат изчистени тези разлики в следващата многогодишна финансова рамка. Въпросът ми е дали не би било по-добре да има пълно равенство, тъй като в противен случай ще има явна дискриминация на селските стопани от Централна и Източна Европа. И въпросът ми към министъра е какво ще направи Румъния, за да осигури по премахване на тези разлики. Госпожа Сандра, мисля, че сред приоритетите, които вие очертахте, ОСП е въпрос, който безпокои всички ни. Аз бих искала да запитам дали възнамерявате да се стимулират е, действия в е, защита малките семейни ферми в рамките на новата ОСП, тъй като непрекъснато засягаме тази тема, но в крайна сметка не се получават никакви предложения, за да могат е, тези селски стопанства да запазят своята активност, тъй като те все пак създават работни места, и също поддържат жизнеспособни селските райони. Искам също да спомена и ролите на жените. Искам а, да подчертая, че те липсват а, в новите предложения по ОСП. Дали председателството предвижда конкретни мерки, за да се сложи край на неравенството, което засяга жените в а, селата, особено онези, които са заети в малките семейни ферми. По въпроса за земята. В този парламент, в нашата комисия, ние сме разисквали и дори сме приели резолюция относно за вземането на земи в Европа. и сега в някои други места, например в Галиция, откъдето съм, ние виждаме, че има силен натиск да се закупуват земи от големи предприятия, в много случаи чрез фирми, които се занимават с индустриално селско стопанство и така ги превръщат в място, където всъщност се изхвърлят отпадъци от свиневътството. Какво смятате да се направи по отношение на тези по-малки ферми? Господин Хаузлинг. Господин министр, вчера имахме удоволствието в Комисията по екология, НВИ, да се видим и аз искам да се спра сега на темите, които не, не засегнахте а, в момента. Първо за дребните земеделци, споменахте ги с едно изречение. Мисля, че вашата страна трябва да обърне особено внимание на дребните земеделци. Е, ОСП не дава отговор нито вие. Е, е, темата, която определяме като ленд гребинг, също трябва трябва да бъде обект на нашето внимание. И освен това, обезлюдяването, как ОСП може да работи в това отношение. Съжалявам именно, че следствата по втория стълб на ОСП са намалени. Какво ще кажете? И още нещо. Нито веднъж и вчера не казахте нищо за климата. Е, и ви критикувахме за това. Какво ще ще направите в областта на земеделието с оглед на целите на климата? Вчера не казахте нищо, кажете ни сега. И друго, което ни интересува в няколко държави, мисля, и вас, имаме проблеми с корупцията, да си го кажем направо. Парите, които се дават, не отиват къде при когото трябва. Трябва да говорим по този въпрос, трябва да вземем мерки и за това. Вашата страна не е не, непременно водеща сред страните, които намаляват употребата на пестициди. Имате проблеми и продължавате да използвате минерални торове. Колегите ще говорят по-подробно, но това не е хубаво, когато провеждаме е, обща селско-стопанска политика, да не се подминава това. След това горите. Имаме надлежни директиви в Европейския съюз, а, а чуваме, че от вашата страна незаконно се изнася дървесина. А, ние не можем да изсичаме гори в националните паркове, в защитени територии без одобрение на правителството. Европейския съюз, ако иска да се ползва с доверие, трябва да спазва своите закони. Опасявам се, че у вас не е така. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Господин министър, председателствата се сменят едно след друго, но много си приличат по отношение на това, че не се прави кой знае колко за селските стопани. Вие имате желание, но е трудно да се задействат администраторите в Брюксел които тласкат селското стопанство, например в Франция, към пропаста. Този сектор се подлага на изискванията на пазара по един безпощаден начин. Не бива също да забравяме, че този сектор не е особено привлекателен за младите фермери. Трябва да се намери решение по трите аспекта на ОСП преди края на февруари. Считате ли, че подобен текст, толкова важен за всички фермери, трябва да бъде а, така прибързано разглеждан? На следващо място, докъде е стигнал съвета в своите дискусии по отношение на многодишната финансова рамка. Ще отстоявате ли пакта, извинете, ще защитавате ли в пълна степен средствата за ОСП в следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря ви. Госпожа Зоана има думата. Domnule ministru. Господин министър, като заместник-председател на Комисията на Европейския парламент по въпросите на селското стопанство, искам да ви приветствам с добел дошъл. Аз ви познавам добре, познавам вашият опит и зная, че вие работихте усърдно в подкрепа на румънското и европейското земеделие и сте направили много в тази сфера по време на своята кариера. Господин министър, ние трябва да спазваме принципа на субсидиарност. Има проблем в Европа с обезлюдяването има проблем с бъдещето на младите фермери. Имаме също проблем с насърчаването на жените да останат в сектора на селското стопанство. Европейското земеделие няма да може да постигне поставените цели, ако не се вземат мерки. Тук в комисията Агри ние често говорим за активните фермери, онези, които действително упражняват съскостопанска дейност. Говорим за нови или новонавлизащи в сектора фермери, които се установяват в селските райони и започват да се занимават с селско стопанство, инвестират в тази сфера. Друг важен въпрос е е да има равни субсидии за всички фермери, независимо къде се намират в Европейския съюз. Господин министър, аз приветствам факта, че вие говорихте и за хуманното отношение към животните. Един от колегите се спря на въпроса за екологичните проблеми. Аз зная, че вие сте работили много усърдно и в тази насока. Искам да ви пожелая всичко най-хубаво като заместник председател на тази парламентарна комисия се възхищавам на работата ви и ви желая всичко най-хубаво. Надявам се, че румънското председателство може да даде съществен пример, принос. Следващият оратор. Благодаря, господин министър, че сте тук. Имам няколко въпроса. Аз съм докладчик за стратегическите планове какво е направено в съвета, читате ли, че сте напредва, до коя глава сте стигнали в съвета. За Меркосур. Сериозно съм обезпокоена по отношение на споразумението ЕСА Меркосур и най-вече означенията за происход и географските названия, защото те не се признават в пълна степен от страните от Меркосур. Какво ще се направи в това отношение? Какви са вашите планове? Относно многоличната финансова рамка, искам да разбера как виждате това засяга и други политики на Съюза, но за мнозина единственото решение е да се съкратят средства от ОСП. Това е гледната точка на съвета как вие гледате на това да се осигурят повече средства за тази политика от държавите членки, вместо да се вземат средства от тези за ОСП. Господин Туркано, имам два бързи въпроса към вас. Искам да ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент и искам да попитам за субсидиите за така наречения капинг, тъй като тук има и предимства и недостатъци. Какво е вашето виждане? по отношение на свиневъдите, които в момента изпитват затруднения. Какво е мнението ви за площите, където се отглеждат свине? Господин Неков. Дея, с вас се познаваме от едно събитие по време на българското председателство за двойните стандарти при храните. Първият ми въпрос е ще успеете ли по времето на Румънското председателство да приключите триалога? Това Ви го казвам, защото постоянно говорим за скептицизъм, за антиевропейски сили. Ако успеем да докажем, че имаме единни правила за един Европейски съюз, смятам, че ще се спести много приказки за или против Европейския съюз. Това е първата тема. Втората тема е за африканската чума по свинете. Благодаря, че засегнахте темата. Благодаря и на Габриела Зоана, която изпрати Говоря с регионалния директор на ветеринарно-медицинската агенция в Румъния. Изпратиха регионалния директор в Русе. Миналата седмица организирах там една конференция. Та въпросът ми е следния. Ще се застъпите ли за повече финансиране за откриването на ваксина срещу африканската чума по свинете? Благодаря. Господин Колумбия, аз съм е, изненадан, като се има предвид новото председателство. Знае, че тук сме много, но ние тук ни давате само по една минута, за да третираме толкова важни проблеми, които се отнасят до бъщата ОСП или проблемите, които открои министъра. Аз няма да ви поставям толкова много въпроси, както колегите, защото много от въпросите бяха повдигнати вече, но искам да кажа няколко неща. Като парламентаристи, ние е, виждаме, че след като като заплаши Польша и Унгария, сега Европейската комисия иска да накаже и Румъния, като ограничи достъпа им до финансиране. Трябва да се имат предвид интересите на малките селски стопани, които страдат под ударители на големите компании, които придобиват все повече земи. В България само 10% от средствата се получават. Има също и проблем, свързан с командироването на работници в други страни на Европа. Моля ви да бъдете бдителни, що се отнася до сближаването с вашите източни съседи. Грузия и Молдова могат да се възползват от възможности за безмитен износ. Освен това и Украина може да получи такива възможности за износ към Европейския съюз. Предвидемат се само дипломатически мерки в някои отношения, без да се държи сметка за интересите на селските стопани да се постигне нещо по-разумно и благоприятно за тях. Благодаря. Господин Фланеган. Искам да повторя казаното от преждеговорившите по отношение на срока. Обективно, реалистично ли е да изпълните този график? Аз не мисля. Мисля, че и представители на различни политически групи споделят това мнение. И друг въпрос, който ме интересува любопитно ми е да чуя. Какво мислите а, по мнението на комисията на определенето на таван, така наречения капинг? Мнозина го смятат безсмислено цифра цитирам. И много хора се опитват а, а, да направят ОСП а, по-достойна за доверие, а, доколко хората от край време говорят, откакто аз се занимавам с този въпрос, че нещо трябва да се промени, но комисията не чува. А, вие какво мислите по въпроса? Безсмислени ли са подобни а, опити? Господин Андрия, а, благодаря, господин председател, благодаря благодаря, господин министр. Добре е дошъл след, сред нас днес. Е, знаете колко важен е въпроса за стабилността на пазара, волатилността на е, цените, особено в земеделието, тъй като засяга целия е, отрасъл, като подготвяме рамката за ОСП през следващия период. Е важно да работим и за предотвратяване предотвратяване на европейски, европейски кризи, давайки съответни правомощия на комисията, но това изиска, както каза, прозрачност, както каза колегата Капуто трябва наистина да позобрим управлението на ОСП и логично продължение на работата по пакета Омнибус, както споменаха и колегите, трябва да се помисли за структурите свързани с земеделското производство, продоволствената верига и така нататък. Бихте ли споменали какви са вашите намерения изявление в рамките на председателство. Времето е кратко, но все пак да чуем. И освен това, как смятате да работите в съвета за подобряване прозрачността на пазара. Въпросът е сложен, но живеем в сложни времена. Имате ли нещо по-специ, някакви по-специални намерения по отношение на последствията за ОСП от Брексита? Госпожа Глормека, благодаря господин председател, господин министр. Отсъствах за малко от вашето изказване, но знае, че говорихте за растителните против картини и ви благодаря за това. Добре дошли на вас и вашето председателство. Знаете, че през ноември миналата година комисията излезе с доклада за протеиновите растения в Европа, но той лично мен ме разочарова. Не дава визия по въпроса в контекста на бъдещата реформа на ОСП. Още повече, че в доклада комисията уточнява, че положението е тревожно, защото а, ние внасяме огромно количество а, на простителни протеи, включително на базата на соя. Докато ние преговаряме, докато се преговаря с САЩ, да се внесе още по-голямо количество соя. Това не е точно в полза на устойчивото развитие. Как смятате да действате по отношение на това противоречиво поведение на Европейската комисия? Господин Андреш, господин министър, съгласен съгласно информацията в медиите в Централна и Източна Европа все още се предлагат по-некачествени хранителни продукти, отколкото в зап, зап, Западна Европа. Европка. Говорим за по-низко качество, а все още няма конкретни резултати. В наш доклад от септември миналата година ние от парламента обявихме това за нелоялна дистрибу... дистрибуторска практика. Е, ще поставите ли въпроса в съвета по земеделие, господин министр? И освен това за африканската чума по свинете. Това е една от най-важните ли задачи, според мен. Мисля, че трябва да предоставим повече средства за по-ефективна борба. Е, както и за компенсация на потърпевшите земеделски стопани. Е, какво мислите? Госпожа Деле, добър ден, господин министр. Вече се срещнахме вчера в Комисията по екология. По повод вчерашния ни разговор няма да повторя казаното от колегите Андрия е, за управление на кризи, волатилността на цените. Но нека да поговорим и за управление на риска, защото трябва да да сме наясно, че земеделската общност да остане наистина общност защото в комисия, в документа на комисията се чува известни тонове на ренационализация. Аз ще се спра на биоекономиката. Има въпроси, които се уреждат с делегирани актове. Специално за производителите на биогорива от протеинови растения. Въпросът е уреден уреден от нарочна директива. Моля ви, бдете тази директива да не се обърне срещу производителите. В, в техен ущъп, насърчавайки вноса, особено на палмово масло. Благодаря, господин министр. Благодаря на целият екип на румънското председателство който поема штафетата след австрийското председателство с специално и по въпроса на нелоялните търговски практики след постигнато съгласие от на, края на миналата година. Стигнахме до гласуване. Мисля, че можем още през март да приемем документа в пленарна зала. Един въпрос имам. Чухте тук какви съмнения се изказват. Е, знаете нашия доклад е, на колегата Дорфман го представи и бе широко подкрепен. Опасяваме се, че тази реформа може да доведе до ренационализация. Какво е мнението на румънското председателство и как стоите вие по този въпрос? Следващ е, въпрос. Уважаеми господин министр, внимателно ви изслушах и съм, очевидно сте наясно с земеделието в Румъния в Европейския съюз. Желая ви на добър час. С радост чух, че сред вашите приоритети е сближаването, конвергенцията Колегите поставиха вече такива въпроси, но аз искам да попитам до какво ниво на сближаване се стремите. Е, е, вие, е, комисията говори за намаляване на предоставените средства в 50%. Въобще какво да очакват фермерите от вашето председателство? Едно, един от най-важните въпроси е, е нашите фермери да получат адекватно възнаграждение. Те получават 20-25% субсидии, другото се отива от кризата. Какво смятате вие да направите по този въпрос? Отговор. Благодаря, господин, господин Дуда. Господин министър, наясно ли сте за заграбва от темата заграбване на земя, така наречения ленд грабинг? Явление, което се шири в източна Европа. Ще повторя, господин председател. Информиран ли сте за това явление в Източна Европа? Това явление се разпространява много бързо. Чувам, че и в източна Германия това не е непознато. Каква е позицията на румънското председателство по този въпрос? Защото е, субсидиите от Европейския съюз попадат по този начин в ръцете на спекуланти извън Европейския съюз. Сега по африканската чума по свинете. Имате ли информация за това с каква бързина се разпространява заболяването в Румъния? а за антимикробната е, резистентност. Какъв е вашия подход? относно възможност за обучение и подготовка на ветеринарните апотеки. Когато Румъния се присни към Европейския съюз, вие произвеждахте големи количества соя. След това прекъснахте в началото на моя мандат, на, ваш, на вашето членство, идваха много фермери, които са оплакваха, а след това държавите членки по решение на комисията можеха да вземат сами решение да отглеждат ГМО. Е, и това бе чудесен шанс да покажете своя успех на останали Европейския съюз. Горите не са европейска компетентност, не дейте. Забравете климите, фермерите няма да променят климата, но настоявам че да се посветне антомикробната резистентност и тук фермерите могат да изиграят в голяма и ценна роля. Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр. Тази сутрин имах възможност да изслушам вашето изказване. Сега също имах тази възможност. Мисля, че няма време, както казаха колеги, за реформа на ОСП, така както е замислена за това. Павло Кастро също спомена нещо, което искам и аз да подчертая. Какво мисли вашето правителство за предложението на комисията по стратегическите планове и дали това не е ренационализация, тъй като важните решения в сферата на селскостопанската политика ще се вземат от държавите членки, а не на европейско ниво. Ние сме обезпокоени, че няма достатъчно време и се опасявам, че няма да приключим по време на този мандат. За мен е важно да работим е, за адекватен бюджет за ОСП. Аз е, разбирам трудностите, свързани с Брекзит, е, но ОСП се нуждае от достатъчно средства и поне да останат на нивата, които са в сегашната многогодишна финансова рамка. Господин Двайц, благодаря господин председател, господин министр. Е, е, когато Румъния към за пореден път поиска удължаване на неоникотиноидите, е, все още не сте решили въпроса. Каква е стратегията ви? За рапицата получихте разрешение от ЕФСА а ви бе обърнато внимание, че идва оборота може да реши. Защо смятате, че при слънчогледа и царевицата това не работи? А за ОСП, как се отнасяте към съкръщаването на бюджета за ОСП, особено в рамките на несъществуваща МФР? Смятате ли, че бюджета не трябва да бъде съкръщаван или приемате предложенията на Комисията за економии в тази област? Господин господин Хойбуш. Госпожа Хойбуш, благодаря господин министр. Говорихте за това, че ОСП трябва да отговори на предизвикателствата на бъдещето. Екологията и климата са неразделна част от тях. Тук съм дълбоко несъгласна с колегата Егньо, защото първите засегнати от климатичните промени са фермерите. Но за мен и пазарната политика е част от това, доколко съветът е готов да се занимае с пазарната политика с мисъл за световния пазар. Знаете, че тази волатилност на цените нанася сериозни удари на фермерите. Втора молба. Споменахте, че ОСП трябва да се съсредоточи върху европейските договори. В договор от Лисабон сме записали че политиката трябва да бъде последователна в духа на нашето сътрудничество за развитие. Настоящата ОСП може да има външни измерения. Настоятелно призовавам вас и съвета да мислите в тази посока, защото в съобщението на комисията се съдържат съответни текстове, за да можем изобщо да изпълняваме собствените си лисабонски договори. Господин Богович, благодаря господин министър за посещението ви. Желая ви на добър час на вашето председателство. Имам два въпроса към вас. Първо, унифицирането на възможностите за експлоатация с площ над 1000 хектара е сериозна заплаха за семейните стопанства. В рамките на стратегическите ни цели за над 60 000 хектара ресурсите ще бъдат намалени. Над 100 000 въобще ще отпаднат. Какво мислите по въпроса? Второ, инициативата Умно село или интелигентно село с възможност за запазване на възможностите за живот и социални структури в селските райони, за да запазват запазим младите хора. Е важна тема. Какви са вашите очаквания по този въпрос? Каква е вашата позиция? Е, ще включите ли подобно досие в бъдещата ОСП? Е, следващо изказване. Благодаря, господин министър. Всички знаем колко много проблеми и предизвикателства има в земеделието и селското стопанство колкото и стъпки да направим, все изоставаме в отговор на всички потребности на място като говорим за подмладяването, смяната на поколенията в тази област. Ние, нашата комисия отбеляза известен успех комисията прие нашето предложение за увеличаване на подкрепата от 50 на 100 хиляди евро, но директивата за нелоялните практики пък не бе приела и това е много е, сериозен е, е, проблем. Имаме успехи, но една група от нашите съграждани някак си отпадат от погледа ви. Това са жените на село. Те поддържат 30%, съставляват 30% от местната економика. Те работят, грижат се за семейството си и около 30% от времето си посвещават на земеделски труд, който е абсолютно непризнат. Какво да очакваме от румънското председателство? Ще се погрижите ли за жените в селските райони? Те са много важни. Следващо изказване. Имаше големи дебати относно здравословно хранене, климат, здраве и тази тема породи голям интерес. Е, един от е, въпросите в доклада е необходимостта от стоечиво разширяване на производството в селските райони. Смятате ли, че ОСП ще ни помогне? И ако да, как? Защото аз мисля, е, фермерите са много объркани от разнородните и разнопосочни мнения и сигнали, които се чуват. Те искат да знаят, ще имат ли устойчив доход, устойчиво земеделие, като се говори за ре, земеделска революция в земедел, земеделието. Това ще стане ли? Какво мислите? Благодаря, господин министр за посещението. И известен е проблема с транспорта на живи животни. Радвам се, че румънското председателство засегна въпроса. Е, говорим за прилагащ доклад за намаляване и съкръщаване е, транспорта на животните. Австралия постъпва по същия начин. Трябва да ни да последваме техния прием. Вслушайте се в Европейския парламент, но Румъния прави точно обратното. Вие сте най-големия износител на живи овце в световен мащаб. Вие изнасяте за Близкия изток. Предприятието, което се занимава с това, отговаря за смъртта, носи отговорност за смъртта на хиляди животни. За това и Австралия прекратява договори с тях. Как да ви приемаме сериозно, като поддържате такива скандални предприятия? особено когато Европа иска намаляване. Благодаря на всички така приключваме с списъка на ораторите. Много, много колеги се изказаха. Много, много въпроси бяха зададени. Сега ще поканя министъра да отговори на всички тези въпроси до толкова, доколкото е възможно и до толкова, доколкото той счита за необходимо, че трябва да бъде кратък. Няма да го притискам. Ще бъда кратък, господин председател, доколкото ми е възможно. Както и вие казахте. Много въпроси, много теми. Вчера бях в Комисията по околна среда и там също се говореше за ОСП. И там също имаше много конкретни въпроси точно както, между другото, се случи днес и в Комисията по рибарство. Много от въпросите, които чух там, приличаха на тези, които вие зададохте току-що. Радвам се, че ви вълнуват подобни теми. Има въпроси свързани с онова, с което разполагаме в момента, въпроси свързани с плановете за подобрения, въпроси свързани с бъдещите предложения на комисията, въпроси свързани с разговорите по темата. Аз лично смятам, че ОСП представлява една концепция, която се основава на нещо централно за човешкото съществуване. И ако ние разглеждаме ОСП през тази призма, би трябвало съответно и мерките за изпълнение да са съответни. Във вашите въпроси се говореше за това, че вие изпитвате сериозни притеснения в тази изключително сложна тематика. Благодаря ви за тези въпроси, защото благодарение на тях аз мисля, че решенията ще бъдат по-съобразени с интересите на всички заинтересовани страни не на последно място с интересите на фермерите. Има два въпроса, които трябва да се разграничат. През ноември 2017 година комисията представи новия си план за ОСП. Сега в Брюксел, в комисията, съвета и парламента ние създаваме една нова политика, която за периода от 2021 до 2027 година ще има нужда от ясна рамка, ясна юридическа рамка и съответно плодовете е, на онова, което очакваме да се случи, ще зависят много от това какви усилия ще положим сега към днешна дата. Комисията иска да подобри общата селско-стопанска политика. Иска да отчете днешните ни нужди иска да отчете евентуалните нужди, които ще имаме в бъдеще. Нека сега да премина през въпросите, които зададохте. Надявам се, че ще успея да отговоря на голяма част от тях. Нямам кой знае колко време. Всички заявихте, че искате да има упростяване на ОСП. Доколкото знам, в съвета и доколкото съм получил информация от румънските фермери и от фермерите на други държави, има едно желание за повече субсидиарност. Не става дума за ренационализация на общата селско-стопанска политика. Необходимо е да има промени. Комисията е предприела необходимите стъпки, за да се внесат тези промени – Ще видим какво смятат министрите като основни представители на държавите членки. Естествено, всеки министър представя интересите на фермерите в съответната държава членка. Споменах пет регламента, които трябва да бъдат променени. Стратегическите планове, финансирането, управлението и модернизирането, общата организация на пазара. Промените в тези регламенти ще бъдат в основата на организацията на бъдещата ни работа. Защото вече много пъти беше подчертано, не само от мен, че има много малко време. Точно поради това, че времето е кратко, би трябвало да запретнем ръкави и да се опитаме да постигнем максималното. Казах пределно ясно. Ако не се лъжа, заявих пределно ясно, че ОСП представлява нещо много повече. Каква да бъде точно тя, обаче, от тук нататък? Какво да бъде решението за нея, такова каквото то ще се вземе на ниво съвет? Необходимо е да заложим едни стабилни основи Необходимо е да се стремим към общи виждания за ОСП, защото автомобила трябва да се задвижи. Ние зависим един от друг. Може да имаме различни становища може да имаме различни виждания, това е нещо нормално, но въпреки всичко сме взаимно свързани. Ето защо комисията сега позволява, предвижда повече свобода чрез националните стратегически планове. Целта е отделните държави членки да отчитат в по-добра степен специфичните си характеристики. Независимо дали става дума за топографията на съответната страна или размера на стопанствата, абсолютно нормално е държавите членки да правят нещо подобно. Нормално е те да се стремят към синергия към постигане на повече резултати чрез обединяване на усилията. От една страна е необходимо да се работи за бъдещите поколения. от жените заети в отрасала имат конкретна ценна визия – за неговото развитие. И тази визия трябва да бъде формулирана, подкрепена с нормативни актове. Вчера, когато бях в Комисията по околна среда, както и днес, когато присъствах в комисията по рибарство и говорих за морето, между другото сега съм тук да говоря за земята, земята, която искаме да дава своята благодат. В рамките на тези три срещи вчера и днес много говорихме за екологията. Бяха ми зададени въпроси относно използването на пестициди. С основание се задават такива въпроси. Фермерите обаче имат нужда от альтернатива. За да могат да произвеждат те, трябва да имат альтернатива. Защото всички искаме те хем да произвеждат достатъчно храни, хем да могат да се издържат, да оцеляват економически. Не би трябвало фермерите да се занимават с някаква друга странична дейност. Всеки един фермер трябва да е отдаден само на основното си занимание и да работи по устойчив начин. Очакваме от всеки фермер да е фермер, който от една страна може да прилага на практика онова, което му казват учените и от друга страна искаме от фермерите естествено да обслужват интересите на економиката. Имаше коментари за глифозата – Моя опит не е от вчера. Аз се занимавам с селско стопанство вече дълги години. Искам да кажа, че петте години като удължаване на периода за предлагане на пазарите на глифозат бяха приети, за да може да се укрепи производството на различни култури. За съжаление, понякога е необходимо да има интервенция чрез химикали, за да се спре унищожаването на реколтата от вредители. Трябва да се намери точното равновесие – Равновесието трябва да се основава на възможностите, с които разполага всеки един фермер. Трябва да се отчете естествено и нормативната уредба, на която се подчинява всеки фермер. А що се отнася до неоникотиноидите – те представляват проблем в много страни. Румъния, България, Финландия, Литва, Латвия, Естония. В тези държави, но не само там, биологията е такава, че редица видове са толкова специфични, че фермерите прибягват до мерки, които работят вместо мерки, които са много скъпи колко време имам още? Пет минути, казва председателя. Извинявам се, казва министъра. Слушах ви доста дълго в началото на днешното заседание. Аз имам голямо уважение към Европейския парламент и към вас по-конкретно. Аз мога да приключа с изказването си до тук, да ви дам писмени отговори. Не искам всеки или много хора да останат с впечатлението, че въпросите им не са получили своя отговор. Нека да ви благодаря за вниманието. Надявам се, че всички заедно можем да постигнем много в това начинание на съвместно взимане на решение, насочено към общата селско-стопанска политика между 2021 и 2027 година. Панише, дякуваме за таки бързо широки, пълна отнише. Уважаеми господин министр, много ви благодарим за този толкова обстоен преглед който направихте в началото и за отговорите, които дадохте на въпросите на депутатите. Страшно много може да се говори по всички теми. Вашия опит, вашата експертиза може естествено да послужи за основа на едни безкрайно дълги разговори. Времето обаче, знаете, ни притиска както винаги. Искам да ви пожелая всичко най-добро. Няма да ви е лесно. По време на вашия мандат ще е особено сложно. Вие казахте, че приближава края на мандата, както за нас, така и за вас. Така че ви желая всичко най-добро. Една минута почивка и след това ще преминем към гласуването. Bardzo proszę, jeśli możemy. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Нелоялни търговски практики. Първим към приключване. Вероятно се спомняте, че докладчикът Пауло де Кастро представи в основни линии постигнатото споразумение на 7 януари. Съветът потвърди, че ако парламентът приеме своето решение на първо четене, тогава съветът ще одобри позицията на парламента в съответствие с договора. Ако бъде одобрено, в, ще влезе в пленарна зала през марта. Господин Кастро не иска да вземе думата. Нека да пристъпим към гласуване по нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата на доставки на храни. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Поздравления! Поздравление за господин Декастро, за докладчиците в Сянка, за сътрудниците, за всички, които работиха по това досие от месеци. Господин Декастро, сега имате думата. Искам да благодаря на всички колеги още веднъж. Това е много важен въпрос. Съветът гласува единодушно по него в специалната комисия по селското стопанство. Само преди няколко дни това е добра новина, което означава, че парламентът сега също е съгласен. Председателят. Благодаря ви много. Господин Декастро, благодаря на всички, които работиха по този доклад. Следващият е, доклад е, е за прилагането на регламент 1 е, от 2005 относно защитата на животните по време на транспортиране в извън Европейския съюз. Господин Дорман е докладчик. Нашата комисия получи задача от е, председателския съвет да изготви доклад по изпълнението по чувствителният е, въпрос за транспортирането на животни, е, за да се направи разследвания в случай на недобро спазване на регламента. ЕНВИ и ТРАН работеха съвместно с нас, изготвяйки становища, също и комисията по петициите. 431 изменения бяха внесени, бяха договорени 30 компромисни изменения. Господин Дента, това е важен и чувствителен доклад по няколко причини, но списъкът за гласуване с компромисните изменения вчера вечерта е представена политическите групи от секретарията и ние го получихме само часове преди да започне това заседание. Има около 200 изменения, които трябва да се гласуват. Има по-интелигентни хора от мен, но аз няма как да разгледам всички тези въпроси за толкова кратко време. Компромисните изменения са на английски, освен това, както обикновено затова искам да се отложи гласуването по този доклад. Благодаря, господин Нойхаут. Искам да възразя. Навсякъде сроковете са много кратки, като помисля преговорите за ОСП. Знаем е, колко, кратко, колко бързо вървят нещата. Аз участвам от името на НП. така че... Е, но най-късно през февруари трябва да приключим през февруари тези доклади. Ако отложим това, отлагаме и други неща. Всички работим под натиска на времето, но знаехме, че срокът наближава и измененията трябва да се решат дали ще гласуваме с плюс или минус. Е, това може да стане след като бъдат внесени. Е, няма защо да чакаме списъка за гласуване гласуване. Предлагам да гласуваме. Агню. Господин Агню, за пръв път от 9 години съм съгласен с господин Дантан. Той ясно каза, измененията дойдоха след крайния срок на чущ език. Как може да вземе той разумно решение на тази основа? Не, бива да се създава прецедент. Трябва да отложим гласуването, за да можем да разгледаме новите изменения. Господин Буда. Господин председател, как можем да гласуваме по нещо, след като не знаем какво е включено в списъка за гласуване? Мисля, че това гласуване трябва да се отложи, докато сме наясно за какво става дума в този списък на гласуване. Темата е изключително деликатна. Магинес. Uh, Госпожа Магинес, аз подкрепям казаното. Това е важен доклад за хуманното отношение към животните, но също трябва да се мисли за хуманното отношение към фермерите. Аз живея на остров, е, затова транспортът е, за нас е важен. Освен това имаме малко преработвателни предприятия. За това, въпреки че аз искам да имаме високи стандарти за командно отношение, но този доклад, такъв какъвто е, само ще задълбочи притесненията на фермите относно бъдещо законодателство на Европейския съюз в момент, когато Брексит и без друго буди толкова безпокойства сред тях тъй като доходите на производителите на говеждо месо са изключително ниски. Господин Дорман. Благодаря. Това е наистина една много важна тема и ние бихме искали да имаме повече време, но председателя реши, че Незаконодателните въпроси трябва да бъдат разгледани в Страсбург през февруари. Така че аз бих препоръчал да не правим това, да не отлагаме нещата. Нямаме, за съжаление, повече време. Хората, които са работили по досието, получиха предложенията своевременно. Всички ние имаме добри сътрудници, които работят от дълго време по това досие. Значи, когато сътрудниците са работили достатъчно прилежно, би трябвало и самите депутати да са имали възможност да вземат съответните решения. Затова аз не бих препоръчал да отложим гласуването. Господин Дес има думата. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към правната служба и към към администрацията. Ако отложим за следващата седмица, ще стигнем ли на време до пленарна зала? Аз много държа да приключим това досие. Днес обаче не съм в състояние да гласуваме. И не е въпроса просто да се въздържам. Нямах възможност да разгледам компромисните предложения. Не смятам, че ще постигнем резултат при гласуване днес. Аз лично не съм в състояние състояние. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Лично аз считам, че трябва да гласуваме, за да може този въпрос да влезе в пленарна зала през февруари, въпреки че съм съгласен с забележките от страна на колегите. Имаме възможност да гласуваме и утре. Така че можем да дадем възможност на колегите да се запознаят с измененията и моето предложение е да гласуваме утре. Господин Вайца, ние като малка група успяхме да се справим с работата, въпреки кратките срокове. Ние се справихме, така че аз читам че НП сигурно също са разполагали с достатъчен персонал, за да се справят с този въпрос. Но мисля, че наш дълг е да свършим работата. Първоначално нямаше е, искане повече от 200 е, души да имаме анкетна комисия. Сега имаме доклад за изпълнението. Много работа е вложена в него, много компромиси са постигнати. Представителите на НП внесоха много изменения те се опитаха много от тях да влязат в текста, така че ние направихме много компромиси и считам, че трябва да спазваме графика. След като това е компромис, както каза господин Капуто, нека да гласуваме утре. Ако се приеме този компромис от страна на НП, аз бих също се съгласил. Каза Кампи има думата. Благодаря, съгласна съм напълно с, колеги, с колегата Вайц. Е, трябва да обсъдим въпроса много внимателно и с НП. Чух колуарите е, че колегите от НП са пределно наясно какви са компромисите. Аргументът, изложен от госпожа Магинес, е, ми, ми разкри нещата. Тя каза, че се безпокои за съдържанието на доклада и е, съответно да отлага. Сега господин Косен. Господин Николсен. Господин председател, това е много деликатен доклад, както беше казано. Може и или да се потвърди или не. Аз нямам нищо против да се отложи гласуването за утре сутринта или за утре към 10 часа, ако се договорим за това в рамките на комисията. Тогава ЕНП ще могат да са по-спокойни. Това е незаконодателен доклад. Може би секретарията ще потвърди, ако не гласуваме сега и не влезе в пленарна зала през февруари, какво ще стане? Или трябва да гласуваме тази седмица по този доклад, ако искаме да се дебатира в пленарна зала, или иначе няма да има такъв дебат. Това е. Ако не гласуваме тази седмица, просто забравете. Ще остане в кошчето за буклук. Господин Ек, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, сега наистина държа да подчертая, че напълно се солидаризирам с предложението на господин Вайц. И ще ви обясня защо тук в момента не говорим е, е, за някакви технически параметри за камиони. Говорим за, за бе, доклад, който ще спести страдания на животно. Говорим за живи същества. И тук, и предвид също факта, че Комисията и Европейския съюз това отношение много дълго отлагаха, не бива да допускаме отлагаме. Обръщам се към апелирам към вашата етика и морал. Можехте да се подготвите и ЕНП имат достатъчно сътрудничи, за да разгледат доклада и всички изменения. Въпросът е наистина насъщно важно. Важен дали животните продължат да страдат или да намалим тези страдания. Моля, нека гласуваме днес. Господин Зум. Да, считам, че това е въпрос на организация. ЕНП имат нужните средства да разгледат измененията. Това сме го направили. Ние сме имаме също малка група. Ние се справихме. Това е много важно досие. За това предлагам да гласуваме сега. Хойтома. Аз съм прагматичен по въпроса. Искам да разбера какво е мнението на секретарията дали трябва непременно да гласуваме тази седмица, за да влезе в пленарна зала. Ако е така, аз не виждам какъв е смисъла да гласуваме утре, защо не го направим сега. Някакви големи промени ли ще настъпят за 12 часа? Мало. Аз не мога да а, гласувам, а, така че трябва да се тръгна. Благодаря. Някои от е, колегите посочаха процедурни въпроси, наши ангажименти, възложени ни от председателския съвет и сега какво трябва да направим. Искам да разбера от секретарията каква е процедурата. Благодаря, господин председател. Мога да внеса следните пояснения. Първо, Напълно правилно е, както беше казано, председателския съвет изпрати писмо, прикавайки всички парламентарни комисии, които разглеждат доклади по собствена инициатива, в тази категория е доклада на Дорман, да направят така, че те да влязат в пленарна зала през февруари най-късно. Тоест, ако ние не влезем в пленарна зала през февруари, ако не гласуваме тази седмица, в вторник другата седмица ще е вече късно, така че ако не гласуваме тази седмица, няма да влезем в пленарна зала през февруари. И ако това не стане, по принцип ще бъдем в ръцете на председателския съвет, тъй като не сме спазили инструкцията. Т.е. трябва да получим дерогация от председателския съвет. Това никога не е сигурно. Посланието, което многократно ни е повтарено, е, че в края на мандата трябва да се отдаде приоритет на законодателните досиета. За това отлагането за следващата седмица на гласуването ще бъде много деликатен въпрос. И второто ми послание към вас е следното. Що се отнася до гласуването утре, да, това е възможно, ако решите това да бъде така, но утре сутринта трябва да изслушаме комисаря Хоган от 9 до 10.30. Около час и половина е предвидено т.е. трябва да гласуваме след това в 10.30 или 11 часа. Това ще изисква да променим дневния ред, така както е предвиден за след това, но това е възможно като последна мярка. Дякую, пани посел Гуйлера. Госпожа Агилар. Утре имаме много натоварен дневен ред. Тя вече е решена, тъй като аз имам специален интерес да обсъдим ситуацията с търговските споразумения и въздействието им върху селското стопанство. И такъв списък за гласуване, какъвто имаме, означава около час гласуване. И да го така ще отложим дебата за утре. Или сега да гласуваме, или да го отложим. Но Предложението за гласуване утре за мен е малко трудно да разбера, защото имаме много важни въпроси за обсъждане. Така че ви моля въобще да не се мисли за гласуване утре. Да се гласува и толкова с... Или сега не виждам как може да се гласува утре, тъй като не искам да се съкрати дебата, предвиден за утре. Дантан и Хауслинг. И с това приключваме. Господин председател, бяха казани някои неприемливи думи. Всеки работи както го разбира. Това е чувствителен доклад. Така че вие нямате представа какво съм направил преди по работата по измененията. Аз съм получил изменения а, преди обед а, на език, който не разбирам и сега се иска да гласувам. Тази сутрин аз бях на заседание, занимавах се а, с проекта за реформи на ОСП. А, всичко това е важно за благополучието на фермерите. Аз съм готов да разгледам една нощ, да разгледам тези изменения, но нека все пак всеки да уважава работата на другите. Аз винаги съм имал уважение към работата на останалите. Господин Хойслинка. Аз съм за гласуване днес. Не зная какво ще спечели е НП за 12 часа. Може би е важно, но се опасявам, че това са тактически маневри от тях. Е, е, утре, вероятно, пак ще знаят толкова. Смятам да, да, да подложим на гласуване въпроса дали да гласуваме днес, най-късно утре. Но нека гласуваме. Юши Господин Дес. Съвсем кратък коментар е, за това, че били тактически маневри. Категорично отхвърлям подобни инсинуации. Господин Декастро. Mi sembra che la maggioranza Изглежда, че большинството е за това да се гласува утре, така ще разполагаме с необходимото време тази нощ да разгледаме компромисните изменения. Мисля, че има някои промени, които бяха предложени за дневния ред утре. Разбирам те, Клара, но мисля, че това е разумен компромис, който се подкрепя от большинството от нас. Председателят, дами и господа, всички имахте възможност да, да изразите своето мнение. Аз бях склонен да отложа за утре гласуването, но госпожа Агилар беше много убедителна в своята аргументация. Утре имаме много натоварен дневен ред – ще разискваме важни въпроси, свързани с търговията, теми, които са много важни за Европейския съюз. И ми се струва, че няма да можем да разгледаме, както подбава всички тези теми. Госпожа Агилар каза твърдо не, Сега предлагам да гласуваме. Ако госпожа Агилар иска да оттегля своето искане, можем да гласуваме утре. Иначе трябва да продължим. Господин Филип, можем да намерим компромисно изменение утре след Хоган да изслушаме презентацията за цитрусовите плодове в Испания, нещо, което интересува особено госпожа Агилар. След това ще имаме по-обща размяна на мнение с Джон Кларк за международните търговски договори. Можем да постигнем някакъв компромис. Първо да изслушаме дебата с Хоган, след това да гласуваме и представянето по положението с цитрусовите плодове. И господин Кларк, можем евентуално на по-късен етап да го изслушаме, но знаем, че се очакват посетители от Испания по темата за цитрусовите плодове, така че можем да оставим този въпрос в дневния ред, но въпроса за господин Кларк може да бъде отложен. Това е едно предложение. Председателят Надявам се, че успяхме да вместим всичко. Виждам, че господин Агилар кима утвърдително, но господин Хойслинг и господин Капуто поискаха думата. Първо Хойслинг. Аз предложих да вземем решение с мнозинство. Е, можехме да решим въпроса. Ако утре става дума за това, след това да разглеждаме търговската политика, аз не съм съгласен. Меркосур е много актуална е, тема. Не може да отлагаме. Значи не бива да отлагаме теми от утрешното заседание. Uh, Смятам, че така постигаме нещо. А, е, е, а, а, аз не съм против да се върши работа, но разбирам, че други настояват. Може ли веднага след господин Хоган да гласуваме? Точка 9 за утре ще продължи. След това продължаваме с цитрусовите плодове и търговските преговори могат да останат за следващата седмица. Това е, не е належаща тема. Хората искат наистина да се свършат. Не може просто така да се сменят една комисия в други. Имаме приоритети. Така аз предлагам тук да сме наясно по кое време ще се гласува утре. Да речем 10.30, след като разговаряме с еврокомисари, да гласуваме. Това е моето предложение. Председателят. Добре. Моля ви в 9 утре да бъдем точни. И след срещата с еврокомисария ще проведем гласуването и то бързо и без бавене. Иначе е, може би ще успеем преди 10.30. Много моля, приемете това предложение. Това е шанса да приключим в рамките на законодателния период. Господин Хослик, само при условие, че господин Клаксън бъде поканен последващата седмица да обсъдим тази тема. Ще се опитаме утре да свършим, отговаря председателят. Ще се опитаме утре да свършите тази точка. Добре, исках само да попитам, ще имаме ли точка разни е, ако бях готов утре да поставя въпросите по разни, но ако позволите, мога и днес. Председателят. Сега Нека приключим тази точка. Госпожа Гилера. Добре. Цитрусовите плодове и след това останалото. Темата за цитрусите е важна. Държа да я направим. Председателят. Така или иначе цитрусите ще бъдат обсъдени. Така, драги колеги, с това изяснихме въпроса. А не, извинявайте, имаме още гласуване. И след това ще е, го обсъдим въпроса на господин Хайтеман. Но сега имаме точка 6 на госп... Е, доклада на госпожа Петир. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на... за 2017 година. Споменахте темата и ние разгледахме и вашите предложения, госпожа Петер. Искам просто да благодаря на всички колеги за измененията и за приноса им към изготвянето на становището. Опитвам се да очертая положителните моменти от ТСП е на базата на доклада на Сметната палата – но не премълчавам и проблеми. Затова искам да кажа, е, че по-доброто посочване на грешките в голяма полза на по-добра ОСП. Сметната палата трябва наистина да може да установи в какво се коредни грешката. Дали става дума за неволни грешки, умишлени грешли или системни грешки. Това са съвсем различни неща. За системни грешки няма място в ОСП. Моля ви, подкрепете становището. Председателят тогава да пристъпим към гласуване. Почиме до поправки pierwszej. Изменение първо. Кой е за? Изменение второ. Приема се компромис едно. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Е, Замекам гласование. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. За. Приема се. 5. За. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. За. Приема се. 9. За приема се 10 за, приема се 11 за, приема се 12, кой е за? Номер 10 казвате. Добре, електронен вод по изменение 10. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 11 за. Приема се. 12 за. Приема се. 13 за. Приема се. 14 за. Приема се. 15 за. Приема се. 16. Приема се. 17. Кой е за? Против. Нека проверим електронен вод по изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 за, приема се. 19 за, против. Нека проверим електронен вод за 19. Край на гласуването. Отхвърля се. сега целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Ако сте съгласни, да се върнем, да продължим с точка разни. Има предложение за изказване. Благодаря, господин председател. Темата е много важна за мен. Става дума за патенти относно плодове и зеленчуци, добити е, чрез съответна кръстоска в парламента е прието, бе прието становище, че това е недопустимо. Има случаи за броколи и чушки, които бяха кът патентовани като сор, сортове. Ние бяхме против. Министрите на земеделието бяха против, а комисията обясни, че не се прилага директивата за, за плодове и зеленчуци. Европейското патентно ведомство взе отношение по въпроса, и, но апелативната камера не се произнесе окончателно. Очевидно тази възможност съществува. И искам да зная дали не можем да поканим Европейското патентно ведомство за да попитаме защо не се съобразиха с е, желанието на комисията, парламента и съвета. Председателят, благодаря за изказването. Колега, моля, внесете писмено предложение в секретарията. Не знам дали като време ще успеем Иначе би било добре такива въпроси да бъдат внасяни в писмена форма и съответно да ги отнесем към патентното ведомство и да видим как ще се развият нещата. Може би понякога е дори по-добре да получим писмен отговор, а не да водим дебат. Господин Хойслинг, имаме две резолюции по този въпрос в предходния мандат и сега. И всеки път ни се казва, че комисията се отнася сериозно към въпроса е, и ще се застъпи да няма пожизнени патенти. Ето сега отново е, нещата се разминават. В този смисъл смятам, че трябва да включим въпроса в дневния ред. Говорим за некоректно отношение към парламента. Ние не сме единствените от Европейския съюз, които се застъпват по този въпрос пред патентното ведомство, но вярно е, но пък е, комисията трябва да се съобрази с е, нашите две резолюции. Не знам дали едно писмо ще стигне. Хубаво е да запитаме и комисията тук. Председателят. Добре, тогава предлагам да приемем така тези предложения. Господин, госпожа Шрайер, благодаря, е, господин председател. Подкрепям предложението на колегата Ян Хойтема ние също имаме известен опит с отговорите на комисията. Понякога отговорите са твърде кратки и трябва да обсъждам, да обсъдим нещата тук. Подкрепям предложението. Председателят. Добре. Значи, такава ще бъде процедурата. Имате ли други въпроси по точка разни? Очевидно не. В такъв случай закривам заседанието на комисията и още веднъж нека подчертая, че нямаше други причини за отлагането на заседанието, което трябва да следва. Моля, обърнете внимание. Просто с течение на обстоятелствата, както вече обяснихме. И ви уверявам, давам ви честната си дума, че е, ще обърнем внимание на въпрос с процедурата за писмени консултации с е, координаторите. Няма да се повтарят такива случки. Утре, моля, бъдете точни.